и за първия преглед на програмата за економически реформи за Гърция. Комисията е представена от господин Московиси, на който веднага ще дам думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Много се радвам, че съм с вас, за да обсъдим най-новото в програмата за економически реформи в Гърция. Еврогрупата също заседава вчера, проведе много ползотворно заседание по същата тема, тема с огромно значение за еврозоната. Миналия път, когато говорих тук за Гърция, описах направените промени, рекапитализацията на четирите системни гръцки банки, банки със значение за цялата система, Говорих за стратегическите стъпки, свързани с необслужваните кредити и също така създаването на фонд за приватизация и инвестиции. Разбира се, остават много предизвикателства. Говорих миналия път за това, че трябва да се направи структурна реформа и преглед на програмата. Този първи преглед – Започнахме в неделя, когато Гърция прие важен закон за реформиране на пенсионната система. Освен това, Гърция промени и облагането на доходите. Тези две мерки заедно би трябвало да се отразят съществено на бюджета, като доведат до увеличение от 2% от БВП. Така можем да кажем, че развитието на Гърция ще бъде по-устойчиво и чрез реформата всички пенсионни фондове за всички пенсионери ще осигуряват равен достъп. Същевременно се помага на тези, които са с най-низки доходи но се гарантират също така и приходите за държавата. Тези реформи са плод на много интензивни преговори. Гърция работи в тясно сътрудничество с комисията. Искам да поздравя и ръководителите на мисиите на различните институции, като Европейската Централна банка, МВФ, това са мъже и жени, които не пестиха своите усилия и наистина работиха по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да се стигне до тези резултати при едни трудни условия. Тази реформа е част от пакет важни мерки, свързани с създаване на независима приходна агенция – както и механизъм за управление на необслужваните кредити. Създава се и нов фонд за приватизация и инвестиции. Набелязани са и приоритетни действия, що се отнася до законодателната работа. Всички тези мерки би трябвало наистина да се отразят много благотворно на гръцката економика. Ние вече 6 години извършваме тези корекции, за да може гръцката економика да бъде по-стабилна. Обществените финанси в далеч по-добро състояние, за да има растеж и инвеститорите отново да повярват на Гърция – като отворена економика, а тази економика има нужда от чуждестранни инвестиции. Миналата седмица говорих за економическия растеж в Гърция. Очаквам през втората половина на тази година да има положителна цифра, като растежа може да стигне до година до 2,7%. Това е много съществена цифра. Разбира се, всичко това ще стане, ако се изпълнят реформите. Голямото постижение на Еврогрупата от вчерашното и заседание е, че се стига до завършек на преговорите. Разбира се, някои детайли подлежат на оточняване, но основното вече е договорено – и гръцката економика ще може да се развива по посока на растежа. Вчера имаше и една втора група от въпроси. Необходимостта да се стигне до съгласие по механизма за извънредни ситуации. По този механизъм ще се работи през следващите няколко дни. Има работна група за еврозоната и това ще е нейната задача. Преди две седмици по същата тема се говори в Амстердам, ще трябва да се извърши законодателната работа нагоре по веригата. За какво става дума? Необходимо е да се стигне до изпълнение на целта първичен излишък от 3,5% през 2018 година. Комисията е на мнение, че Предприятите мерки биха довели до изпълнението на целта. Комисията, заедно с всички членове на Еврогрупата, е на мнение, че би трябвало да има такъв механизъм, така че всички партньори да се чувстват по-спокойни, по-уверени. С други думи да се каже, ако не се постигне този първичен излишък от 3,5%, могат да се предприемат и други мерки, за да се постигне същото. И тъй вчера ние стигнахме до съгласие, първо одобрение на пакета от реформи по първия преглед на програмата, а по механизма за извънредни ситуации ще се работи за доточнение на детайлите. Какво е основното послание? Мисля, че Гърция работи със своите партньори и вече прави едни много решителни крачки напред, като се води от пътната карта очертана миналата година. На първо място, разбира се, е, е важно мерките, които представих, да бъдат гласувани през следващата седмица. Така ще продължи изпълнението на програмата с съответните възстановявания, нещо, което е много важно, за да може гръцката държава да се разплати със своите кредитори. Тук има известни закъснения. Както Клаус Редлин каза вчера, той е директор на Европейския механизъм за стабилност наистина е крайно време да се намери окончателното решение. Имаме и третия пакет. Той е свързан с дълга и съответно Европейския механизъм за стабилност. Трябва да кажа, че и по този въпрос Европейската комисия е доволна тъй като председателя на Еврогрупата е на мнение, че първо трябва да се справим с краткосрочните проблеми по управлението на този дълг, без да се налага промяна на програмите. А след това, средносрочно, след 2018 година, ще видим дали са необходими допълнителни мерки. И накрая дългосрочно вече гледаме напред в десетилетията, ще се изпълнят и някои технически мерки по управлението на дълга. Така или иначе, дълга на Гърция е също много важен елемент от сключеното споразумение. Аз се радвам, че за първи път в Еврогрупата се проведе един толкова открит и конструктивен дебат. Комисията е готова да помага от техническа страна и за бъдещите дискусии. Гръцките органи работят заедно с представителите на европейските институции, но аз нямам никакво съмнение, че тези мерки са добри. На 24 май Еврогрупата отново ще ги разгледа, като може би първите два блока от мерки ще бъдат разгледани заедно, след което ще се определи подхода спрямо гръцкия дълг. Но първите два кръга от теми, както казах, могат да бъдат разгледани заедно. Председателят на Еврогрупата го заяви вчера. Ние работим с всички партньори с всички институции, за да може да се помогне на гръцките власти и съответно разплащанията да започнат без закъснение. Аз съм много доволен от постигнатото споразумение, набелязват се бъдещите реформи в името на растежа и в името на доверието към Гърция и инвестициите в нея. Това е, госпожо председател и почитаеми членове на Европейския парламент, с няколко думи. Това постигнахме. Мисля, че набелязах бъдещия път напред. Аз лично съм искрено убеден, че с интензивни и колективни усилия наистина може да се изпълни предначертаното. Аз съм сигурен, че 9 май ще бъде запомнен като важна дата, що се отнася до успеха на гръцката програма. Чудесно е, че този ден съвпада и с Деня на Европа, който празнувахме вчера. Еврогрупата също допринесе за успеха на Европа. Много благодаря, господин комисар. И сега, уважаеми дами и господа, от името на партиите, първо от името на НП, господин Мафред Вебер. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, когато днес говорим за положението в Гърция и правим плеглед на програмата, в основата на нещата са гръцките хора. Те страдат Интересно е какви са очакванията на хората в Гърция, какви са очакванията другаде в Европа, когато говорим за реформи. Смятам, че от една страна гърците очакват да живеят в функционираща държава, която се справя с доходите от данъци, които получава и необходимостта от реформа на държавния апарат е тема не само за Гърция и за цяла Европа. Особено съдебната система трябва да работи навсякъде в Европа по-добре. Гърците искат да имат социална сигурност, свързаните с това пенсионни реформи, трябва да осигуряват достоен живот. И когато министър-председателят Ципрас каже, че няма альтернатива на пенсионната реформа, те трябва да бъдат устойчиви в времена на демографски промени. Това може да кореспондира с нашето желание да не задължняваме повече, защото това означава по-лоши перспективи за бъдеще. Държавите не бива да живеят, да харчат повече, отколкото имат доходи и както господин Москови си каза, много е важен растежът. Знаем, че 18 милиарда по план Юнкер вече са изплатени. Има проекти в Гърция, които са получили средства. Всички тези желания са на масата. Те са свързани с реформи, с промени. Искам да отбележа, че гръцкото правителство е готово да предприеме тези реформи. И, дами и господа, сега ви описах тези желания, които изцяло отговарят на нашите предложения за реформи в Европа от страна на НП. И всички помощи, които се реализираха успешно, бяха реализирани от правителства на партии от семейството на НП. През 2015 година а, има държави, а, като Ирландия, например, които имат по-висок растеж от е, Китай, например, представете си. Можем да се попитаме защо пете държави, които а, е, са реализирали помощни програми, а, е, вече а, се справят а, без такива. Останала една единствена държава Гърция. А, Причините са политически. В Гърция през 2014 година е имало растеж от 0,7%. А през 2015 година от началото на стъпването на правителството на Ципрас в длъжност има минус от 0,2%. Тоест економиката се е свила. Политиката на Ципрас е вредна за Гърция. Стана ясно. Последната програма на Самарас малко преди а, смяната на правителството а, би означавало, че Гърция трябва да спести 1 милиард. Това би означавало, че Гърция можеше да е вън от помощната програма. А, днес Гърция трябва да спести 4,4 милиарда. Така гласи а, програмата, която сега е в сила. Цялата минала година е загубена за Гърция, а правителството на ЦИПА се нанесла щета на Гърция. Самият господин Ципърс призна, че малко наивно е подходил към ролята си на министър-председател, но тази наивност не може да си позволи нито Гърция, нито Европа. Може да се каже, че Ципърс междувременно трябва да се откаже от много от своите предизборни обещания и не може да ги реализира. И независимо от Гърция, можем да апелираме към всички избиратели в Европа да не вярват на популистите, които твърдят, че може човек да не спази своите предизборни обещания, защото последиците ще бъдат сериозни. Смятам, че можем всички да се обединим в позициите си около масата по отношение на Гърция. И искам да цитирам предводителя на опозицията Мицотакис, който предупреди, че политиката на Ципрас трябва да бъде променен в посока създаване на една модерна държава Гърция. За това се застъпва и моята политическа група и а, ние поддържаме принципа на солидарност. Благодаря, казва председателката. Колеги, ще приема въпроса си Никати след първата, първи кръг от изказвания. Сега давам думата на Джани Питела. Благодаря, госпожо председател. След а, а, първата а, пър, първия а, кръг преговори а, на 23 юни а, Европа ще бъде изправена преди един важен референдум. референдум. Европа а, е изправена пред други опасности. Имаме е, впечатление, че виждам един ремейк на филм, който сме виждали и преди това. За какво става дума? Госпожи и господа, има просто само едно нещо, което можем да кажем. Това са едни излишни усилия да се принуди Гърция да спестява още. Чухме това, което каза господин Московиси. Прияти са много реформи, естествено трябва да бъдем бдителни, естествено трябва да следим Гърция, за да може всички направени от тях обещания да бъдат изпълнени. Не съм съгласен с казаното от господин Вебер, особено едно нещо. За мен проблема днес не е Атина. Единствен, а, реалният проблем се нарича Международния валутен фонд. И а, екстремистите, които поради една а, а, визия на отмъщение, иска да а, накажат Гърция. те мислят, че Гърция трябва да бъде принудена да опита мерки, които а, самия валутен фонд а, признава, че ще убият всяка економика. А, в сегашното състояние на економиката на Гърция, всеки, който приеме такова решение на кризата, би било, това би било без, безотговорно решение за да може да преминем към облегчаване на дълговете. Аз не казвам да се намаляват дълговете. Аз мисля, че Гърция трябва да а, намери някакво споразумение между различните партии, да намери едно равнопоставено компромисно положение а, с облегчаване на дълга. И сега дойде време всички да проявят тези отговорности. Искам да завърша, като кажа съвсем ясно, че ако Международния валутен фонд иска да саботира отново това споразумение, ние в Европейския съюз би трябвало да имаме а, силата да им кажем, а, че това не може да стане. Господин Мария, две минути. Благодаря ви, господин Московиси, господин Вебер. Вече 6 години имаме подписан този меморандум за разбирателство. 45% по-малък МВП, 40% от населението под прага на бедността, намаление на, бед... на пенсиите, милиони и половина безработни, хиляди фалирали фирми, огромни данъци. В времено съотношението дълг към БВП стигна до почти 200%. И въпреки всичко това, ние се преструваме, че нищо не се е променило. Настояваме да продължи предприемането на мерки, за да може да се реализират приходи от още 5,6 милиона евро. Предвидени са съкръщения, както и автоматичен механизъм за намаление на разходите. Ние сме абсолютно против такива строги финансови ограничения. Ние сме против тези финансови корекции. Не може да се извършва безконтролна приватизация. Мисля, че това е социална катастрофа, наложена от МВФ, от тройката. Ние Както и вие казахте, наистина като че ли гледаме отново един стар филм. Може да се каже също така, че би трябвало приходите от програмата за малките и средни предприятия да се използват в името на растежа и заетостта, но вие знаете много добре откъде проистича част от гръцкия дълг. Девет милиарда от тези 200 милиарда всъщност са средствата, които Гърция получи по програмата. Всичко останало стигна единствено до немските банки и някои други европейски банки. Мисля, господин Вебер, че гръцкия народ не може повече да понася това. Не искаме тройката и нейните политики. Госпожа Голар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че сте сред нас. Аз очаквам онова, това, което вие ни казвате и се надявам, че наистина преговорите са били по-конструктивни. Аз съм леко подразнена, защото усещам, че тук водим някои преговори и разговори като хора запознати отвътре с кухнята. Ситуацията на Гърция е всъщност от това, че точно 6 години ние се занимаваме с Гърция е, и говорим за това, което казва Марио Монти за единия пазар. Липсата на растеж, липсата на инвестиции, инвестиции е, се дължи на едно забавяне на Европейския съюз с 28 държави членки. Чуваме, че е имало значителен напредък и всичките тези е, обсъждания са по същество във връзка с една процедура, която показва, че няма особен напредък е, във връзка с легитимността на институциите е, е, макар, че ние правим каквото можем в тези екстремни ситуации, не може да се види нищо в програмата на конференцията. Брексит е една фантастична драстична възможност да се реши проблема, да има едно ново споразумение. И това, което най-много ме тревожи в това, което казахте, е с нещата, които са отложени за 2018 година. Защо? Дали това е в а, а, интерес на Гърция или е за изборите на Франция и Германия? Следващият оратор господин Пападамус. Благодаря, господин председател. Господин Вебер, в петте минути, в които говорихте, пет пъти споменахте гръцкия министр-председател Ципрас в негативна светлина, за да помогнете на вашия приятел Мицотакис. Но истината е против вас. Не, демократия напуснаха Гърция а, Гърция с, а, оставиха държавата с 150% задлъжнялост, а Пасок а, постигнаха 89% задлъжнялост. Може би а, бихте искали да помогнете и на Самарас и на господин Мицотакис, но едва ли ще ви се отдаде, защото гръцкото, гръцкият народ иска да бъде управляван от господин Ципърс. По време на вчерашната среща на Еврогрупата най-накрая успяхме след Шест години политика на економии, в което безработицата се утрои. Най-сетне ситуацията изглежда малко по-добра. Възцарява се малко по-голяма политическа и економическа стабилност и комисията потвърди в лицето на господин Московици по-голямата стабилност. Устойчив е дълг дългът на Гърция, няма да страдат европейските дънакоплаци. За да се избегне задълбочаването на кризата от Гърция се искат много по- повече мерки, които да бъдат един вид превентивни. Това беше желанието на Международния валутен фонд. Вчера Еврогрупата а, взе положително решение за а, облегчаването на дълговете Гърция е изправена пред две предизвикателства. От една страна трябва да проведе реформите, да спази договореностите. От друга страна Европейският съюз или еврозоната трябва да предложи облегчение на дълговете. Следващият оратор, господин Лаберт. Благодаря, госпожо председател. Господин Юнкер беше казал, че социалната справедливост е не по-малко важна от доброто, доброто състояние на обществените средства. Знаете, че имаше три програми в помощ на Гърция. 2009 година се оказа, че голяма част от гръцкото население е обедняло. Това, може би, е цената, която Гърция трябва да плати заради направеното в миналото. Но така или иначе, Помислете за тези, които имат интерес от задлъжняването на, Тър... на Гърция. Продаващите оръжие, различните банкови институции. Аз трябва да кажа, че не споделям оптимизма, изразен на заседанието на Еврогрупата вчера би трябвало да се говори за това как да се облегчи плащането на дълга би трябвало също така да се дадат реални възможности, а не нещо, което само се преструва да бъде възможност. Шест години след като започна изпълнението на програмите, виждаме, че условията са все още много тежки и лишенията за Гърция продължават кредиторите искат все повече и повече трудни мерки, а МВФ, които публично призовават за облегчаване на дълга, на практика правят точно обратното. МВФ знае много добре как се управлява една такава криза, но те само на думи говорят за облегчаването на дълга и неговото преструктуриране лишенията продължават. Това не е правилният път напред. Освен това, трябва да кажа, че заключенията на съвета са много красноречиви в това, което липсва от тях. Знаем, че капацитета за инвестиции в Гърция в момента е нула, но се казва не ще видите, след плана Юнкер всичко ще се промени, а ние знаем, че това не е достатъчно. След това може ли да се говори изобщо за фискална система, която да заслужава да бъде наречена така? Държавите членки на еврозоната би трябвало да помогнат с натрупания си опит, но Междувременно виждаме, че хиляди бяха уволнени от държавния сектор в Гърция. Скъпи колеги, не се ли направят някакви драстични промени, Гърция ще продължи да страда изоставена и сама. Освен това, тя страда и от бежанската криза, но никой не й помага. Не се ли намери решение на тези проблеми, Гърция няма да се възстанови. И това е последната ни възможност. Благодаря. Благодаря, господин Овулф има думата. Благодаря, госпожо председател. В 2001 година в навечерието на присъединяването към Европа гръцкия министр-председател каза най-сетна Европа ще бъде в центъра на Европа, ще имаме по-голям просперитет, по-голяма стабилност, най-сетне ще имаме по-голяма възможност да живеем в благоденствие. А, представете си какво, пред какво са изправени гърците сега. Младежка а, безработица 50%, иначе 25%. 200 хиляди гърци са напуснали страната, повишен процент на самоубийства и всеки месец, през следващите месеци, гърците ще трябва да намерят по 5 милиарда на месец за онези, които организират и контролират тяхната държава. Това ли е великото бъдеще? за Гърция, което се обещаваше в 2001 година. Какво стана? Имаше тук един човек в тази зала, който прегръщаше гръцки министър-председател и а, е, аз си спомням е, какво е, казва Цезар на Брут. И ти ли, Бруте, защото в този момент, когато ръката обгръщаше раменете на гръцкия министр-председател, парламента казваше, ние не искаме тази програма на austeritet, но тогава меча на Европейската програма пронизваше сърцето на гръцкия народ. Е ЕНП е и социалистите, които говорят за солидарност, които не, не ги е грижа за гърците. Вие имате живот, който включва пиене на шампанско, а Гърция не се подобрява, защото ние вече виждаме какво стана в последните пет години. Економиката се сви с 27%, но има надежда за гърците да, ние в Великобритания а, правим планове да а, излезем от Европейския съюз. Не ни трябва Европейската Централна банка да ни казва какво да правим. И това ще се случи с вас. Гръцките а, банки се казва, че ще напуснат. Аз ви казвам, че хората от Европа ще дойдат във вашата държава с отворени обятия когато вие се освободите, когато напуснете Европейски съюз, така както Великобритания ще се направи на 23 юни. Председателката благодаря. Господин Деграф, минута и половина. Госпожо председател, Гърция е банкротирала. И държавата е пациент, е, който е, е на инжекции е, на всеки 6 месеца. До сега това струваше милиарди а, какво се случи с тези пари? Около 10 милиарда попаднаха в гръцкия бюджет, 140 милиарда бяха изплатени на френски и немски банки а, с експозиция към Гърция. Европейските граждани трябва да плащат за краха на елита. 25 5 милиарда евро няма да видим никога повече. Това са пари, които холандските граждани са сложили на масата. Можехме да използваме тези пари за социални услуги, за болници, за пенсионери, за укрепване на сигурността по границите, например по време на изборите Нашият министр-председател обеща, че нито цент повече няма да бъде изпратен а, към Гърция. Каква чудовищна лъжа! Това е политика, която води към катастрофа, която той води, а, само и само за да се а, замаскира банкрута на Гърция, да бъде и поддържан изкуствено животът а, на гръцката държава. Така че ви призовавам, нека да не пестим от пенсиите на гражданите. Гърция трябва да се върне към драхмата, а, достатъчно а, се похарчи. Господин Пападаки, следващият оратор. Томос Госпожо председател, ние приехме нов закон, който е катастрофален за социалните придобивки на населението. Увеличението на данъците също продължава. Мисля, че тези решения нямат никаква демократична легитимност. Каквито и дебати да се водят е ясно едно. МВФ и останалите искат единствено да се гарантират привилегиите за крупния бизнес, като за него заплащат обикновените хора. И това няма да се промени, докато не се сложи край на тези политики на финансови лишения, докато не спре урязването на социалните разходите разходи. Има само един единствен начин всичко това да се промени, а именно да се изправим срещу капиталистическата економика. Би трябвало хората да се радват на плодовете на своя труд. Господин Янис. Благодаря, госпожо председател. Уинсън Чучил беше прав, когато казваше, че Ако искате вече да нямате проблеми с левицата и с популистите, е, оставете ги да поуправляват е, няколко месеца. Видяхме това да се случва в Гърция. Няколкото месеца на лявата коалиция струваха много на Гърция. При правителството на Самарас заложените цели за мерките за спестявания е, бяха около 1 милиарда. Сега целта при Ципрас е 5 милиарда и допълнителен пакет мерки за 3 милиарда евро, тъй като правителството на Ципрас пое едно лесно решение увеличава данъците, но когато се увеличават данъците, обществените, държавните е, приходи намаляват и през декември ще е, се обсъждат нови мерки. Европа прояви солидарност намалиха дълга на Гърция в 2012 година намалих а, а, изискванията за, за изплащане а, до 4 милиарда, а не 16 милиарда. Ние трябва да видим инвестиции в Гърция, трябва да позволим на производителните сили на гръцкото общество да създават благоденствие. И това е единствения начин да се създаде растеж в държавата. Сега господин Гуалтиери има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Нашата, тази програма е много амбициозна. Опитваме се да намерим баланса между стабилност, растеж и социална поносимост. Това е много трудно, защото всички мерки са много широки като поле. В същото време трудно е да отречем, че Гръцкото правителство се справя и е решено да проведе реформи и да приложи всички договорености. И за това а, е положително, че в крайна сметка се прие пакетът от политически и фискални мерки, които са необходими, за да се приключи първият преглед на програмата за економически реформи. Добър резултат е, че механизма за реагиране в извънредни ситуации ще бъде бъде основан на предложението на гръцкия парламент и ще се избегне политическо и економическо дестабилизиране. Комисията, която а, подкрепи това предложение, а, издаде а, едно, а, един, една прогноза за растежа, която се оказа погрешна. А, и а, аз се радвам, че се проведе допълнителна дискусия за упрощаване на дълговете. А, сега а, се говори за конкретни мерки, като разсрочване на дълга а, и се говори за тристепенен подход. Това е положителен елемент, който няма да изключи други допълнителни мерки в дългосрочен план. 9 май беше ден на успешни преговори и аз поздравявам комисарят Московиси за неговата положителна роля до 24 май трябва да се приемат всички стъпки, за да стъпи Гърция на пътя на стабилния растеж. Да не се предизвика нова криза в Гърция и трябва да се запази също така стабилността на гръцкото развитие. Благодаря, господин Лука, следващият оратор. Дами и господа, очудвам се колко е, изказванията в тази зала интерпретират по много интересен начин е, събитията и фактите. Преди 6 години бяха нарушени всички европейски договори с създаването на спасителните механизми. Каза се, че Гърция в продължение на 3 години ще получава пари е, и след това е, Гърция трябва да стои е, на собствените си крака. Шест години по-късно Гърция не е самостоятелна, сега се говори за 2016, 17, 18 година. Комисарът Московиси каза, че в продължение на десетилетия Гърция ще се нуждае от финансова помощ, за да се справи с дълговете си. Тази политика очевидно претърпя крах. И Факта, че комисарият а, сега казва, че Гърция ще е по-добре, го чуваме за енти път и комисията продължава да издава прогнози, които се оказват погрешни. Ако Международният валутен фонд получава вината за кризата в Гърция, мога да кажа, че Гърция а, самата е виновна, защото не спестява достатъчно, за да бъде самостоятелна. Смятам, че това показва ясно, че Гърция трябва да излезе от еврозоната и а, успоредно с това да бъдат опростени нейните дългове. Господин Луке, госпожа Рупини иска да ви да зададе въпроса с синя карта. Приемате ли го? doamnă președintă mulțumesc a treia oară. Благодаря за това, че ми давате е, за трети път възможност да задам въпрос. Господин Луке, изслушах вашата позиция. Той ми напомня на някои от преждеговорившите от е, НП. Гърция е пълноправен член на Европейския съюз. Как вие разбирате ролята и позицията на Гърция? В договорите е ясно записано какво означава солидарност. Как разбирате вие солидарността в светлината на необходимостта да се помогне на държава член на Европейския съюз? Отговор. Госпожо Гапини. Абсолютно съм съгласен, че трябва да сме солидарни в Европейския съюз с тези, които са бедни, имат недостиг от инфраструктура а, и социалното подпомагане и социалните структури не вършат а, работата си. Но не смятам, че трябва да бъдем солидарни с онези, които водят а, лоша економическа политика, а, задлъжняват прекалено много. Не смятам, че трябва да сме солидарни с онези, които не спазват мерките, договорени в програмата рамите си с е, години наред. А, мисля, че трябва да има ясни условия, е, които да гласят, че ако не се изпълняват условията, няма да се получи финансиране. Благодаря, господин Артуи. Благодаря ви. Преговорите между европейските институции и Гърция продължават вече 6 години. Това е един зловещ спектакъл. От една страна финансовата кавалерия, от друга страна, невъзможността да се вземе решение. Гърция е на ръба на фалита заради това, че фалшифицираше своите финансови документи, но кредиторите също са виновни, защото още 2009 година те можеха да преструктурират гръцкия дълг и да се намери по един демократичен път – необходимия отговор. Но вместо да се направи това, ние видяхме предначертан един абсолютно погрешен път. Как може една страна да се справи с дълг, който е два пъти по-голям от нейния брутен вътрешен продукт? Господин комисар, пактът за растеж и стабилност вече не се зачита. Мисля, че това е цинично отношение. Не може да се очаква да се възстанови плащането по дълга при тези условия. Би трябвало зад колисните преговори да отстъпят пред политическия арбитраж и реализма. Благодаря ви, господин Хунти, за една минута. Е Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, решението вчера на Еврогрупата е налагане на а, силата на а, мощния върху а, по слабия. Вие обещавате, че ще има облегчение на дълга в бъдеще, без да казвате кога. И а, ние ви дадохме ключовете на хазната си, на кредиторите и сега а, кредиторите ще е, управляват е, и ще законодателстват в Гърция по економическата политика. Те ще решат какви ще бъдат даници, данъците за големия бизнес, за обикновените хора. Господин Московиси, ние създадохме една Европа на безработицата, на рецесията ние създадохме един парламент в Гърция, който просто бие гумени печати. Не можете да очаквате реакция от гърците и от французите, които излязоха на улиците да протестират. Господин Хунти, си има зелена карта, синя карта за вас. Приемате ли? Благодаря. Благодаря за това, че приехте въпроса ми, госпожо председател. Мисля, че настъпи часът на истината. Искам да ви попитам какво би било решението според вас. Чухме от много хора как не могат да се решат нещата, как могат според вас. Благодаря, господин Колиек, за този въпрос. Уважаеми колега, ние знаехме решението, комисията знае решението, еврогрупата знае решението, всеки знае решението. Гръцкият дълг се използва като лост, за да се налагат економически политици, политики. Когато разбрахме, че има проблем с гръцкия дълг в миналото, веднага можеше да се приложат мерки за обличаване на дълга, вместо да се въвеждат нови решения, меморандуми за разбирателство. Те знаеха, че има разрешение на базата на данните, които идваха от мозъчни тръстове в Германия, от почти 200 милиарда евро, които бяха дадени на Гърция през последните години, голяма част от тези пари се върнаха в германските банки и провалът се приема от комисията от институциите. Следващия оратор е господин Радсун. Една минута когато чу, чуя така да се говори за гръцкия дълг, всичко ми се струва доста странно. Така или иначе, бих искал да кажа, че през последните дни Гърция наистина трябва да направи невъзможното. Това се иска от европейските и кредитори. Мисля, че се налагат едни самоубийствени, рецесивни мерки – като направеното съвсем не е достатъчно, господин комисар. Би трябвало да сме далеч по-амбициозни. Още 2010 година казахме, че предлаганото не е устойчиво решение, че би трябвало да се има предвид, че държава, която има сега с един пункт повече от първичния излишък, би трябвало да се третира различно мерките отиват много по-далеч от това, което е необходимо, като че ли се налага превентивно отново тази економика на лишенията, но мерките са абсолютно рецесивни. Благодаря, има синя карта от господин Франзолика. Приемате ли я? Господин Франзолика, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, Нашият колега спомена европейските институции, и МВФ, аз бих казал, че Европа наистина постигна фискален напредък, но ще ви попитам в крайна сметка, не смятате ли вие, че Европейския съюз и МВФ би трябвало да участват в намирането на политическото решение? Господин Уртасун, Скъпи колега, това би била идеалната ситуация, но би трябвало също така да се следва рационалната логика, да има преструктуриране на дълга и да се избегнат лишенията. Ако се намери такова решение, то би било прекрасно но за момента и МВФ и европейските кредитори блокират такива преговори. Благодаря, господин Цани. Благодаря. Вчера ние бяхме одата на радостта и същевременно ние а, свирихме погребалния марш. А, а, всички пакети а, за Гърция се провалиха в миналото 9,7 милиарда евро от 200 16-те милиарда отиват в Европа, в Гърция. Повтаря се същата грешка при 3,5% увеличаване. Е, това е социално самоубийство, това е престъпление по отношение на гръцкия народ, който е, е под тикнат към банкрут. Различните реформи на пенсионната система бяха допълнени с нови искания и отново се обезкървява гръцката економика. Тя не може да се отърве. Господин Велимски, една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, колко пъти сме говорили в тази зала, че поредният пакет за помощ ще предизвика обрат, ще постигне стабилност. Колко пъти в 28-те парламента на държавите членки се каза, че настоящият пакет от мерки ще помогне за Гърция, а парите изгаряха в Пелопонес. На практика ситуацията в Гърция ставаше все по-лоша. 183% е държавната задлъжнялост на Гърция в момента и всеки економист може да ви каже, че това не може да бъде рефинансирано. И това е тъмната страна на нашата политика Европейският институт по менеджмент и технология твърди, че 95% от средствата за помощ изобщо не достигат до гръцкия народ. Те не помагат на средното съсловие и на предприемачите и е абсолютно невъзможно да се задвижи економиката. 95% попадат в банките държав... Гърция се рефинансира а, а, от а, Европейската централна банка а, на изгодна лихва, но всички тези средства попадат а, в банките. Единственото решение е Гърция да напусне еврозоната, за да може стъпка по стъпка да си възвърне а, суверенитета върху своята политика и економика. А, трябва Гърция да получи възможността да се върне към едно по-добро бъдеще. Благодаря, господин Фунтулис, за минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност гледаме все един и същи филм, като чили. Много съм впечатлен, трябва да кажа, от абсолютното безразличие към страданието на хората в Европа. Ние сляпо следваме германската политика. Същевременно всички обещания пред гръцкия народ бяха погазени и това, което се предложи на Гърция – е, е всичко да бъде запродан пред кредиторите. Междувременно социалните придобивки, здравеопазването, образованието се сгромолясаха. Едрите банки в Европа обаче успяха да си покрият абсолютно всички загуби чрез работата на европейските правителства. Те взеха тези пари от хората. Знаете, че 90% от средствата отпуснати на Гърция всъщност стигнаха единствено до германските банки. Това показаха проучванията. И междувременно съотношението дълг към БВП се удвои. Европейската комисия, въпреки това, дава съвсем различна оценка. Госпожа Гростет. Благодаря. Струва ми се, че сме на добрия път. Трябва да очакваме доста време, за да а, започне реформата при правителството на Ципра, защото а, при правителството на Самарас имаше напредък. Днес се радвам на напредъка, някакъв конкретен напредък и ми се казва, че а, първите, които ще се а, а, възползват от този напредък са гръцкия народ. А, ние пожелаваме кораж, а, защото те преминават през един изключително труден а, период. Те са на първата линия, те поемат политиката на, на а, а, противопоставяне на всяка реформа. Има твърде много привилегия за едни и твърде много мизерия за другите. Трябва да се даде а, а, да се направи ясно а, а, на правителството, че а, вече не може така. А, не може а, 100 и 40% от БВП представлява е, е, е, една възможност да се реши проблема само с европейска солидарност. Макар, че тя се критикува от много хора, но без нея Гърция ще попадне в много пътежка криза. Госпожа Гростет има синя карта за вас бихте ли отговорили? Приемате ли? Благодаря, уважаеми колега, за това, че ми приемате твоето изказване е, и моята карта. Вие говорихте за напредък е, в Гърция по време на правителството на Самаранс. Вие знаете ли, че той отговаря за тежката економическа ситуация в нашата държава? Той е, подписа меморандум, който е един от предците на сегашни меморандуми. Той е един от онези, които наруши нарушиха демократичните традиции, като изпратиха в затвора ръководителя на нашата партия е, е членовете на нашата партия. Това ли е господин Самарас, когато вие говорите? Констатацията, която аз мога да кажа е, че по времето на господин Самарас е, се наблюдаваше едно нарастване в Гърция. Това е за времето, за което говоря. Е, ние във Франция, а сега при Ципрас не се наблюдава такова увеличаване Естествено има а, отговорности, които трябва да бъдат а, споделени. Много се, е жалко, че се загуби толкова време. Благодаря. Следващия оратор е господин Булман. Минути и половина. Уважаеми колеги, според мен еврогрупата постепенно започва да проявява разум. Комисар Московиси, искам лично да ви благодаря. Искам да благодаря на вас и на вашите сътрудници за вашия принос. На 24 май трябва да постигнем конкретни резултати. Безработицата е изключително висока. Почти няма инвестиции. Рязко спадна размерът на инвестициите от финансовата криза през 2008 година насам. Трябва да инвестираме в хората в Гърция. Уважаеми колеги, изслушах трима видни оратори, които подробно ни обясниха защо правителствата в Южна Европа никога не са допускали грешки, за разлика от останалите. Ако тези колеги още веднъж се изкажат в пленарната зала, би ми се искало да ни изброят реформите, които проведе на времето господин Самарас. Моля не ни информирате за тези реформи. Ако не можете да се обосновете по този начин, не съм склонен да ви повярвам. Не само Гърция, цяла Южна Европа се нуждае от економическа перспектива. Трябва отново да можем да се възползваме от потенциала на гражданите на Южна Европа. Те трябва отново да могат да допринесат за економическото развитие на континента. Нека започнем да говорим по тези въпроси, а не само за намаляването на размера на дълга. Благодаря, господин Старбати, за една минута. Госпожо председател, господин Питела каза, че има усещането, че играе във филм. И аз имам такова усещане. Имам чувството, че постоянно се върти една и съща филмова лента. Толкова често съм чувал същото тук в парламента. Толкова често съм чувал за всичко това, което трябва да направим, за всичко това, което трябва да предприеме Гърция. Като че ли Гърция не е в състояние сама да взема решения твърдите, че в резултат от всички тези действия ще има инвестиции, ще има конкурентоспособност, економическо оживление. В Economist Наскоро прочетох констатацията, че гръцката економика е безнадежно неконкурентоспособна. Защо в Германия безработицата спадна от 10 на 5%? Защо в държавите в южната част на еврозоната пък безработицата се повиши от 10 на 15 и повече процента? Това се дължи на еврото. Парламентът обаче не работи за решаването на реалните проблеми. Настоява за еврото, без обаче да работи за решаването на реалните проблеми. Господин Торвалц. Uh, благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва малко по-широко да погледнем на цялата тази проблематика. Ако се върнем назад е, в историята, недалечната, ще видим, че с 50-те, 60-те години на 20 век Общата тенденция в Европа е, е била около 5-6%. През средата на 70-те години това се промени. Е, след разширяването нещата съвсем се промених. Необходима ни е нова кохезионна политика. Но за нова кохезионна политика ни трябва бюджет, който да отговаря на тези предизвикателства. Няма кой знае какъв смисъл тук да, да, се, да, да, да се обвиняваме взаимно кой какво не бил направил както трябва. Едва ли тук или в който и да било друг парламент, който и да било политик би могъл да твърди, че всичко е направил както трябва. Политик без грехове няма. И значи да престанем да се обвиняваме взаимно и да мислим за един нов бюджет, който да реши проблемите за тези страни в Европа, които са в тежко положение. Благодаря. Госпожа Сакорафа, една минута. Много съм доволна, че, че много от вас днес си дават сметка, че срещу гръцкия народ е извършено престъпление. Уважаеми колеги, обаче, случилото се вчера за пореден път сочи, че в Европа има една господстваща сила, която за пореден път проявява неуважението си към демокрацията и правата на човека и налага страдания на Гърция, на гръцкия народ. Още повече, министър-председателя на Гърция е готов да слуша тази сила, твърдейки, че който и да било радикален альтернативен път би бил иллюзорен. Но ние тук има хора, които нямат иллюзии. А има хора, които си дават сметка за реалното положение и не са готови да се подчинят на такъв шантаж. Имаме два вида преглед на изпълнението. Единият, който разчита на подчинението на цял един народ и друг, който се съобразява с правото на народа на съпротива. Ораторът е прекъсна. Госпожа Жоли, в един вестник пишеше, че над 85% от, от всичките активи на Гърция всъщност са вече принадлежност на кредиторите. Много скъпо плаща Гърция и а, наистина то, такова плащане за дълга не може да е приемливо. Трябва да има повече относителност няма никаква, никакви надежди за края на програмата 2018. Как една економика може да има перспективи за бъдещето в подобни а, условия? Това, което правим сега, всъщност води до агония. През 2018, когато а, гръцката економика вече си понесе последиците от а, плана за бюджетни ограничения, а, тогава ще видим сигурно грешката. Едва ли не продължаваме да упорстваме в заблуждението и гръцкият народ ще бъде а, на дъното и кредиторите няма да получат нищо. Защо, господин комисар, продължавате по този път? Госпожа Фонсторг не е тук господин Филипо. Миналата сряда в един немски вестник специалистите повториха това, което беше казано отдавна. Именно, че това, което се прави в Гърция, подпомага банките, не гръцкия народ. Наистина, огромни средства бяха вкарани в гръцката економика. Но това всъщност не допринесе по никакъв начин за демокрацията и за спазване на правата. През 2010 година, когато се предвиждаше евентуално да се обяви в Алит Гърция, а, вие а, тук решихте да спасите а, но, държавата, но всъщност спасихте банките. И държавата, гръцката държава, само трябваше да заема още и още. И вие а, когато гърците поискаха да изберат друг демократичен път с а, качването на власт на господин Ципрас, хвърлихте всички усилия, за да ги а, запазите в този път. сега Европейската Централна банка продължава всеки ден да шантажира гърците и гръцката държава за ликвидността. Това е избор, който е направен от вас и който е неправилен. И когато вие тук чествате основателите на основоположниците на Европейския съюз, надявам се най-накрая да чуете воплите на цял един народ. И само така може да функционира демокрацията. Благодаря. Господин Морешан, благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Господин комисар, положението, в което се намира Гърция в момента е следствие от политическите действия, предприяти от настоящото правителство, откакто встъпи в длъжност. Откакто встъпи в длъжност през втората половина на 2014 година, правителството се имаше прогнози за нарастване на първичния излиша, както и за економически растеж, но правителството не можа да постигне тези цели. Гърция сега се нуждае от реформи. Необходима ни е функционираща, ефективна публична администрация. Това ще е от полза за гражданите. Гърция се нуждае и от по-конкурентоспособен, по-гъвкав пазар на труда, за да могат най-вече младите хора да си намерят работа. Младите хора трябва да могат да работят като предприемачи. Квалификациите трябва да съответстват на изискванията на пазара на труда. Всичко това ще допринесе за конкурентоспособността, ще увеличи размера на инвестициите, ще разкрие работни места. Бяхме свидетели на подобни промени в Ирландия, Кипър, Испания. Единствено ако предприеме тези промени, Гърция ще се върне на пътя на растежа. Всичко останало е само бързо решение, от което няма да проистекат никакви ползи. Гърция няма да си извоюва отново доверието на кредиторите. Госпожа Берес за една минута и половина. Euh, Госпожо председател, разнообразието на мнение тук сочи три полки. Първо, че усилията на гръцкото правителство за провеждане на реформата трябва безусловно да бъдат приветствани. Е, става въпрос за повече от 3 милиарда бюджетни економии годишно. Наред с това е, ангажимента поет от е, за в рамките на сключеното споразумение е, миналата година не следва не просто да се поставя под съмнение, а да бъде приветствано и насърчен. На второ място, добре е, че здравият разум взема връх в Гърция, но от друга страна ние от лятото на 2012 година е, поехме ангажимент към гръцкия народ, подновихме го миналата година и би трябвало да устоим на това свое обещание. И на трето място, трябва да действаме недвусмислено за да може мерките за управление на градския дълг да бъдат наистина е, изпълнени е, и е, финансирането на Гърция на свободните финансови пазари да бъде възобновено в дългосрочен план, за да устои Гърция в рамките на еврозоната. Благодаря, господин Мано, една минута. Е, за разлика от вашия забележителен договор, е, пакт е, европейски от 2015 година, нищо не е наред в Гърция. Тройката налага тежки бюджетни ограничения, довели нацията, народа на Гърция до нищета. Цялата еврозона е в предсмъртна агония и Гърция е просто характерен пример. Дългът, разбира се, е дълг обаче това отношение към а, гръцкия дълг е безотговорно, за тъй като става въпрос за частично неизпълнение на кредитно задължение, което тежи върху цялата еврозона. Разбира се, дългът трябва да бъде опростен, но за да поеме тези свои задължения, Гърция трябва да отговаря на три основни а, условия – първо а, а, да а, излезе от еврозоната, а, второ а, да получи а, милиони и милиони евро под формата на неизплатени военни а, а, репарации от Германия и да получи безвъзнезна помощ. Ето така, мисля, бихме защитили люлката на европейската демокрация. Благодаря, господин Кицо, за минута и половина. Благодаря. В Гърция има и добри неща, и лоши. Добрата новина е, че правителството Ципрас вече изостави стратегията на противопоставяне към евро, на еврозоната и няма да имаме вече криза като тази през 2015. Има обаче и лоши новини. Първо, плащаме много скъпо сметката на а, кризата от 2015. Също смесицата от политики на правителство на Сириза, поставящо акцента върху данъчното облагане, доведе до други проблеми с економиката. Също след искането на Международният валутен фонд, правителството на Ципрас вече може да а, ползва а, превентивните мерки за 2018. Тоест, виждаме, че гръцката програма все още не е достатъчно стабилна и а, третата програма ще бъде още по-малко ефикасна. Има също и огромна цена на популизма. Знаете, Сириза поиска предкателни избори през 2014. Това обаче, знаете до какво доведе правителството на Ципрас. В крайна сметка приложи други мерки, не тези, които беше обещал. Надявам се, Страданието на гърците е да бъде за урок на всички. Госпожа Кайли, благодаря. Госпожи и господа, Драмата в Гърция се повтаря. Продължаваме по пътя на политиката на строги бюджетни економии. Налагаме строги ограничения на гражданите. Правителството на страната е обект на критика. Мнозина твърдят, че политиката провеждана от гръцкото правителство в момента е карт бланш за тройката. Наистина човек може да остане с впечатлението, че най-накрая трябва да се сложи край на всичко това. Европейският съюз с политиката си доведе до положение, при което са засегнати най-слабите в обществото. Защитават се интересите само на някои мълцинства. Ще видим как ще се развият нещата в бъдеще. Някои, като например чуждестранни фондове и други субекти, се възползват от положението в Гърция. Възползват се и движения като Сириза и Анел. Трябва най-накрая да започнем да работим в името на гражданите. Нека не обръщаме внимание само на статистиката. Господин Танк, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Вчера Волфганг Шойбле на заседанието на Еврогрупата заяви, че Гърция е взела погрешни решения, че трябва да се направят промени. Всеки път, когато Гърция е постигнала някаква цел и се поставя нова задача. Не можем да продължаваме по този начин. А когато страната не е постигнала някаква цел, се отлага постигането на резултати. Също не можем да продължаваме по този начин. Някои държави членки поставят на Гърция нереалистични изисквания. Госпожа Лагард заяви, че стойност от 3% и половина не е реалистична. Международният валутен фонд още през 2010 година твърдеше, че трябва частично да се упростят дълговете на страната. Нека подходи малко по-критично. Нека не вярваме всички единствено и само на Шойбле. На 24 май трябва да стане ясно, че на Гърция трябва да и се упрости частично дълга, за да може и да има някакъв напредък. Господин Киркос. Το χθεσινό Eurogroup μας απέδειξε πως европейки θέση Вчерашното заседание на Еврогрупата е, доказа недвусмислено, че европейските институции и гръцкото правителство е, е, взаимодействат безпроблемно. 6 години криза, 3 меморандума за разбирателство, 12 положителни становища по прегледа, е, правителството винаги с голяма удовлетвореност ни обещава добри резултати утре, а днес нови данъци и бюджетни съкръщения. Защо? Защото европейските институции е, не хаят за растежа е, и търсят бюджетни резултати, които не могат да бъдат изпълнени тъкмо поради липсата на растеж. Но 12-те положителни становища по прегледа сочат, че изход няма освен ако не бъдат е, е, проведени е, дълбоки реформи и те предполагат бюджетни разходи. Не може без субсидии. Не може да се, да не, да, да се мине без повишаване резултатността от работата на правосъдната система, без финансовото й обезпечаване. Без да се спре контрабандната търговия с петролни продукти и така нататък. Следващият оратор получи думата. Нямаме микрофон. Благодаря Госпожо председател, най-напред е, благодаря на комисаря Московиси за извършената от него работа през последната година. Миналата пролет е, бе проведен референдум е, в последната минута, тъкмо в навечерието на, на постигането на съгласие, бе прахосана цяла година е, сега постигнатото споразумение е разумно, макар и мнозина тук в залата, е, и госпожа Кайли в частност, да го поставят под съмнение. Да, разбира се, е, трудно може да се вярва на правителството на Сириза, трябва да кажа аз, но, но, но споразумението е, е разумно. И трябва да бъдат проведени именно тези реформи, които да оползотворят потенциала за економически растеж. Реформа в името на растеж. И както каза господин Танък, необходимо е да, да уредим въпроса за дълга. То е въпрос засегнат в споразумението, но наистина той е наболял. Той не може повече да бъде отлаган. И това, за да бъдат облечени страданията на самите гръцки граждани. Една минута следващият оратор, Маврикидес господин Московици. Днес много говорим за миналото, а не толкова за бъдещето и за настоящето. Въпросът е много простичък. Споразумяхме се за план за действие, който като че ли, макар и закъснение, тръгна в правилната посока, именно растеж. Но въпреки грешките, имаше и много добри реформи. Въпросът, който всички трябва да си зададем, е дали искаме да помогнем на гръцкия народ, който направи такива а, саможертви и толкова страда. А, искаме ли да помогнем на гърците, които посрещат а, на брега на морето всички тези, които а, страдат и бягат от войната? Нека да отговорим а, ясно. Нека да позволим а, това, но без инвестиции, без растеж и без упростяване на дълга или на част от дълга, до никъде няма да стигнем. Що се отнася до Международния валутен фонд, който иска по-малко бюджетни ограничения, но превентивни мерки, не разбирам логиката им. С това приключваме дебата по а, а, на записаните оратори. А сега процедурата по привлечение на вниманието. Госпожа Спинаки първо. Кирия Проедре. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Казваме, че повтаряме решението от ноември 2012 с няколко допълнителни мерки и с бюджетните корекции. А, това е нещо, което повтаряме от години. И от януари 2015 гърците загубиха 9 милиарда евро от джобовете си. А, и вие като кредитори също имате отговорност. Имат искате повече социални осигуровки, искате добро събиране на данъците, искате повече данъци. В това отношение Гърция няма нужда от друга програма, има нужда от нова политика с по-малки данъци, с промяна на разходите, с нови реформи, за да не дискутираме отново тук гръцкия проблем за да може Гърция да действа в еврозоната, в рамките на еврозоната. Трябва да спазвате обещанията си, които дадохте преди 4 години. Госпожа Десарнес. Благодаря, госпожо председател трябва да излезем от настоящия подход, който е чисто счетоводен и да дадем малко повече разбиране на гръцкия народ. Смятам, че трябва да вървим в две посоки. Да, първо трябва трябват съществени реформи на правосъдието, на здравеопазването, на данъчното облагане, но ако реформите бяха направени преди, нямаше сега да се налага да ги правим. А второ, да, разбира се, трябва да променим дълга. Трябва да го преориентираме и имаме нужда а, да дадем финансови помощи, които да са обвързани с някакви проекти за бъдеще. И трябва да а, позволим развитие на, гръцката, на гръцкото земеделие и за а, също Вместо да заклеймявате гърците и Гърция и да казвате, че не вършат достатъчно, че не правят достатъчно добре, нека да бъдем на тяхна страна и да им помогнем да вървят напред и да видят отново бъдещето. Благодаря. Благодаря, господин Андролакис. Καλό σημάδι ο λευκός καπνός από το Eurogroup, αλλά βαρύ το τίμα για την ελληνική οικονομία. Добър знак е белия дим, който се изви след заседанието на Еврогрупата. Но нямаме поводи за надежда за Гърция. Няма вероятност да спадне безработицата там. А това е основният проблем на страната в момента. Най-вече младежката безработица. Оставащите в Гърция младежи ще плащат по-високи вноски за пенсионно осигуряване, но ще получат по-низки пенсии. Това се дължи на политиката на правителството. Необходим ни е план за дългосрочни действия. Въпросът е кои са пречките пред реформите? По въпроса за политиката на строги бюджетни економии, мога да кажа, че тук трябва да бъде постигнат напредък. Някои цели, залегнали в програмата за реформи, трябва да бъдат заличени. Благодаря, господин Кели. Като ирландец проявявам огромна солидарност спрямо гръцките граждани и гръцкото правителство, тъй като и нашите граждани страдаха по същия начин. И за нас се твърдеше, че дефицитът ни е прекалено висок, че ще изпаднем в несъстоятелност, че трябва да излезем от еврозоната. Сега, няколко години по-късно, благодарение на политиката на правителството ни и на жертвите на ирландския народ, ние сме една от най-стремително развиващите се економики в Европа. Да се надяваме, че ще можем да кажем същото за Гърция и след няколко години. Последния път, когато разговарях тук с гръцкия министр-председател, подходих много критично. Казах му да престане да дава интервюта из цяла Европа и да започне да работи. Действително, той се промени. Мисля, че освен економически реформи, трябва да направим и всичко възможно, за да подпомогнем гръцкото правителство, така че да постигне то економическо възстановяване, за да могат гърците да се радват на онова, на което се радват ирландците сега. Господин Капуто signor presidente onorevoli colleghi forse è il caso di ammettere che l'unione europea qualche errore lo ha commesso nel Господин Капото, би трябвало да признаем обаче, че Европейския съюз допусна грешки в своята политика. Вероятно трябва да си признаем, че изискванията към гръцкия народ бяха прекомерни, че бе пропуснат шанс да бъде задвижена гръцката економика сега, от една страна се упорства в ограничителните мерки, е, предлагат се планове за извънредни ситуации. А, сега, иска се 3,5% БВП, но в същото време се пренебрегват исканията на Гърция за намаляване на лихвения процент върху дълга, без да се намалява номиналната стойност на главницата. Еврогрупата все пак трябва да отдаде дължимото на усилията на Гърция и да направи така, че задлъжнялостта и да бъде устойчива, да бъде поносима. И в края на краищата обемът на лихвените плащания да не е такъв, че да възпира растежа. Председателката помоли с известно закъснение оратора да позабави темпата на изказването си, тъй като преводачите по време някъде по пътя го изгубиха. Но така или иначе следващият оратор. Гърция. Не мисля, че нещата ще се променят. Ние, партията, в която са истинските финанси, вече се противопоставихме на този пакет, който беше изграден за Гърция за 2000, през 2010. И а, виждате сега какво се случва там. През 2010 година нашата партия а, бяхме мълценство, когато се изразихме тук. Но искахме правилата да се зачитат навсякъде. А днес има реформи, които са, текат в Гърция, но има много нередности. Мисля, че трябва наистина да отидем там и да видим какво става. В действителност, Гърция трябва да продължи с програмата за корекции и може би ще бъде добре Гърция да излезе от еврозоната, за да разреши сама своите проблеми и да подобри ситуацията на своите граждани. Благодаря. И последният оратор. Благодаря това, което се случи в Гърция, предвижда нуждата от взимане на мерки в дългосрочен и средносрочен план. Това означава, че имаме нужда от конкретни, ефективни действия. Всеки трябва да си даде сметка, че нито Гърция, нито някоя друга държава не може да има бюджетен е, излишък от 3,5% от БВП десетки години наред. Гърция не трябва повече да допуска подобни ситуации и подобни и дефицити. Другите държави също биха могли да се получат от тези грешки и а, преструктурирането ще бъде добре дошло както за държавата, така и за самите кредитори. И така, приключихме с процедурата по привлечение на вниманието, а сега а, комисаря Московиси. Благодаря, а, госпожо председател, дами и господа. Искам първо да ви благодаря за участието в дебата, който смятам, че беше много полезен. Разбира се, не е лесно да се отговори Имаше много различни становища тук, които чух и установявам, че да, разбира се, имаше много грешки, които бяха допуснати, обаче това не значи, че те ще останат без понасене на отговорност. И а, наистина за тези 6 години установяваме всякакви пропуски. А, имаме, аз лично имам около година и половина в комисията и в колегиума на комисарите. Това също вече е един вид дистанция спрямо това, което се случва и ми позволява да погледна а, нещата отстрани. Също така а, съм бил и министър на финансите и във Франция и това също ми дава нужният опит. Искам да ви кажа, че отговорностите са споделени. Грешките, които са били допуснати, във всички едни етапи на процеса а, са били допуснати от всички гръцки правителства. И момента, в който се намираме сега, е от ключово значение. Сега трябва да стигнем до консенсус, а, да продължим с, с солидарността към Гърция и да положим допълнителни усилия. И още едно разсъждение. Тук никой не може да каже е, вместо гръцкия народ е, дали да остават в еврозоната или не. Гръцкия народ ще избира. И мисля, че вече имахме отговор от тяхна страна. Моето убеждение, както и на всички членове на Еврогрупата, а, по принцип това са хора, които са от всичките политически групи, присъстващи тук или почти всичките, това са хора с различна политическа ориентация. Там а, те смятат, че вчера, след много усилия, стигнахме до една програма на солидни реформи. И сега тази програма ще бъде задействана и ще бъде прията от всички и ще бъде основата към връщането на доверието и растежа в Гърция с последващите инвестиции и с надеждата да прекратим вече страданията на този гръцки народ. И това не е консенсус, който се осъществи само между някои политически сили. Това е консенсус, който е общ и който ще трябва да бъде приложен, за да се осъществят тежките реформи. На 24 май ще има заседание на Еврогрупата. Отбелязваме си вашите забележки. Ще ги представим. Не можем, разбира се, е, да, се, да бъдем на място на едно или друго правителство, но а, все пак смятам, че а, трябва да разгледаме всички въпроси заедно. Първо, структурните реформи, въпросите свързани с структурните реформи. Второ, един механизъм, който ще ни позволи да вървим напред и също смятаме, че за първи път от ноември 2012 още повече, че сега вече имаме един стабилен пакет от реформи. За първи път от 2012 насам ние можем да се занимаем сериозно с въпроса за гръцкия дълг. И смятам, че а, сега бихме могли наистина да го направим. Както вече казах, надявам се на 24 май да получим едно широко споразумение. Чух тук депутати от различни държави, които казват, нека да помогнем на Гърция да излезе от кризата. И аз това искам. Виждате, през всичките тези години точно това правим и моето желание е в Еврогрупата един ден да кажем, ето, Гърция вече не по тази програма. Сега Гърция успя да осъществи реформите и а, се върна на пътя на економическия растеж. Това е пожелание, а, което бихме могли да споменим. И смятам, че точно това е пожеланието, което ни кара да действаме. Благодаря ви за дебата. Благодаря ви, господин комисар Московиси.